Уважаеми колеги, много ви моля да ме извините за закъснението, но днес на дневен ред е освобождаването на комисията от отговорност и така в тази много приятна конферентна зала ви приветствам в началото на заседанието, а Позволете ми от името на всички нас е, да поздравя и е, комисаря е, Маран е, Куин, е, която е тук днес. Тя отговаря за научните изследвания и иновациите. Това е една много важна е, част от е, политиките в е, Европейския съюз е, и част от нашите задачи. Ако до края на заседанието не постъпят е, възражения или искания за промени в дневния ред, ще приемем, че сте го приели. същото се отнася и до протоколите, които са ви раздадени. Е, така че е, благодаря много и на преводачите, и на техническата служба за това, че заседанието може да се проведе при необходимия езиков режим. Давам думата на докладчика е, Маркос Пипер, който ще ни въведе в темата. Благодаря, господин председател. С 13 минути закъснение започваме заседанието. Е, разбирам, че понякога има сериозни основания за закъсненията, е, но струва ми се, че е важно, още повече, че ние сме комисия по бюджетен контрол и за нас дисциплината изобщо е много важна тема. Госпожо комисар, господин Балко от Европейската сметна палата, поздравявам ви най-сърдечно в началото на нашето заседание. 3,9% е процента на грешката за 2012 година. При е, новата система на изчисление, въведена от Европейската сметна палата, процента на грешката се приравнява по различни критерии към 2,1. Позволете ми на това място да изразя моята благодарност на Сметната палата, която работи много активно през 2012 година. Сметната палата е издала своите заключения във връзка с проведените проверки в сферата на научните изследвания и иновациите е, в е, е, съответната генерална дирекция в комисията и е публикувала и съответните препоръки. От десетилетия съответната генерална дирекция отговаря за научните изследвания, иновациите и съответните програми и проекти, но ето че процента на грешката не намалява от десетилетия насам. Независимо от това, че и насоките, които се издават в писмена форма, и семинарите, е, които се провеждат е, именно по подобни е, въпроси с цел подобряване на положението и намаляване на процента на грешката, не са подобрени и са много по-интензивни. Но ето, че е, непрекъснато наблюдаваме 1% на грешката в този порядък. Като е, сред държавите членки има и такива, които се справят по-добре с е, е, отчитането и изразходването на средствата, но има и такива, които са, така да се каже, рецидивисти. Те непрекъснато извършват едни и същи нарушения и едни и същи грешки. Така че е, как може да се действа спрямо е, именно тези е, държави? Комисията провежда и предварителни и последващи проверки след приключване на проверките, но може би би могла вече да представи един е, доклад с е, заключения в резултат на опита е, от оценката на проверките, извършени през 2012 година. Това би било много добре. Ако можем колкото е възможно по-бързо да получим този отчет, и в тази връзка ще задам веднага въпроса. Вярно ли е, че комисията всъщност очаква и е, увеличение на процента на грешката? Ако това е така, е, какви са причините за едни такива не много оптимистични очаквания? И още един въпрос. Е, Рамковата програма влиз... попада в ресора на няколко генерални дирекции. Може би това затруднява управлението на проектите. Как, госпожа комисар, изглежда конкретно координацията между отделните генерални дирекции и как според вас, ако нещо не е в ред, би трябвало да бъде подобрена координацията И още един въпрос във връзка с проекта ИТЕР. Как са разпределени правомощията по отношение на ИТЕР между отделните комисари и кой е, така да се каже, водещият по отношение на ИТЕР? Това са няколко малко наброи въпроси, е, които задавам в началото, инак въпросите, които имаме, са много повече но се надявам, че ще получим отговор. Благодаря за тези въпроси, тъй като закъсняхме благодарение на краткото изказване на докладчика. Успяхме да наваксаме малко време. А сега давам думата на господин Балко от Сметната палата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин докладчик, господин Пипер, уважаема госпожо комисар, госпожи и господа. Преди приблизително два месеца имах удоволствието да представя специалния доклад на Европейската сметна палата номер 2 във връзка с ефективното изразходване на средствата по рамковата програма номер 7. Междувременно вече във връзка с финансовата 2012 година говорим естествено за рамкова програма номер 7, но сме на прага на рамкова програма номер 8. Има е, действително е, основание за е, тревоги, тъй като една голяма част от грешките или нередностите, установени от Европейската сметна палата, се дължат на е, системни е, грешки, е, макар че комисията успя да поправи много от тях. Решението на комисията от януари 2011 година се оказа много важно в това отношение, а именно това решение предвиждаше три основни мерки във връзка с по-доброто администриране и също една оценка на рамкова програма номер 7 във връзка с начина по който се възприема програмата от участниците в нея и от пряко засегнатите. Едно подобрение по отношение на процента на грешките и установените слабости и наредности можем да очакваме по линия на Хоризонт 2020 е, една програма, прията и от Европейския парламент и от съвета. Във връзка с Хоризонт 2020 има предложение за е, нова изследователска програма е, в рамките на следващата рамкова програма за научни изследвания. В резултат на трансакциите Сметната палата установи, че 49 от проектите показват слабости, в резултат на което можем да изчислим процента на грешката, за който е, говори и господин Пипер, е, и повече от 3%, е, 3,9%, но е, в резултат на преизчислението по новия модел 2 цяло и нещо. Е, глава 7, е, свързана с е, разширението, е, показва е, подобни резултати. В глава 8 Сметната палата показва, че, че че е, в 62% от а, е, а, е, проектите са проведени а, одити от Сметната палата и процента на грешката а, за всички проверени от нас проекти е 2,1. От тук проистичат следствено последствия, които най-ясно проличават в разходите за отделните проекти. Комисията се опитва да обясни тези наредности с забавянето на търсене на партньори или с закъснението при намирането на партньори за определени проекти. Контролната система е само частично ефективна проверките не откриват своевременно нередностите и слабостите при бенефициера, допуснати от него, и това също е една от основните причини. Много важно за Сметната палата са грешките в 9 от 29 сертифицирани проверки, проверки проведени от сертифицирани аудитори и тези именно установени грешки се отразяват на разходите по отделните проекти. Много важно е, естествено, да се предприемат съответните мерки. Сметната палата смята, че биха могли да се предприемат мерки за подобряване и на предварителните проверки, и на последващите проверки проверки, както и тези по време на самия проект в отделните фази на изпълнение. Бенефициерите по проектите в програма 7 и 8 показват, че биха могли е, да е, бъдат е, по-чести през следващите периоди. В момента отчитаме проверки, извършени от Сметната палата, които са около 800 и се отнасят най-вече до плащанията по отделните проекти и освояването на средствата. Би трябвало да, за да подобрим отчетността по проектите, изразходването, економичното изразходване на средствата, да стъпим върху най-добрата практика в тази област. В случаите, в които има е, нередности при извършените плащания, комисията би трябвало по-често да напомня е, на бенефициерите какви са техните задължения, е, какви са последствията от не спазване на сроковете и е, така е, бихме могли да очакваме е, намаляване на е, забавенията при изпълнението на е, проектите. Надявам се, че е, това ще е, стане е, практика на е, съответните генерални дирекции в комисията, още повече, че е, отговорът на нашите препоръки бе положителен. И така, благодаря ви, госпожи и господа. Благодаря, госпожа комисар, господин Пипер. Балко. Благодаря, господин Балко. Благодарим за становището на Сметната палата. А сега, госпожо комисар, моля да чуем вашето становище. Господин председател, господин Пипер, уважаеми депутати, господин Балко. Радвам се да бъда тук и да отговоря на вашите отговори и да отговоря, извинявайте, на вашите въпроси. Имаме годишния доклад на Сметната палата. Хубаво е да го обсъдим и сега ще обсъдим главата за наука и развитие. Радвам се, че съвета на министрите тази седмица последва предложението на парламента и одобри пакета Хоризонт 2020. Както знаете, изследванията, иновациите са предварително условие за поощряване на е, растежа и за преодоляване на предизвикателствата пред Европа. Става дума за проекти тук, които ще дадат конкретни резултати в областта на иновациите. Това съответства на вашия доклад, господин председател. Да се постигнат резултати означава да се даде възможност на изследователите и учените да работят и да се намали бюрокрацията за тях. Следващата характеристика на програмата Хоризонт 2020 е опростяване за бенефициерите, опростяване на изискванията. Това е нещо много важно. Защото, както чухме от доклада на Сметната палата, а, нивото на грешки е 3,9%. То е по-високо от тази година, но това се дължи главно на промяна на метод, методологията на Сметната палата. Ние потвърждаваме начина по който са разходвани средствата. Намалени са нивото на грешките от 5 на 3% вследствие на коригиращи действия. Източник на грешки се виждат в всички, при всички бенефициери, при всички видове проекти, но се оказва, че малките и средни предприятия са най-рискованите за грешки области. Какво прави комисията за намаляване на тези грешки? Най-напред, тъй като отчетния период на програмата приключва, трябва да кажем, че а, се съсредоточаваме върху дългосрочните перспективи. Ние непрекъснато провеждаме ме, а, проверки и целта ни е естествено да намалим процента на грешки. Това е една непрекъсната работа. Ние издаваме указания за бенефициерите, за независимите аудитори и класифицираме най-често срещаните грешки. Сътрудници на комисията са направили 24 презентации в държавите членки, като са обхванали около 3200 човека, пред които са изнесли презентации. Това е съответства и на загрежеността на Сметната палата относно качеството на одитите. Ние правим експост контроли там, където има неправомерни плащания. С като се има предвид е, нивото на грешките, отчитаме, че е много важно да се, наме, да се намали бюрократичната тежест при плащанията. Въпреки това, аз поемам ангажимента непрекъснато да проверяваме и да подобряваме е, нашата система. Сега отправяме поглед за бъдещ, за бъдещ, към бъдещето. Искаме да опростим програмите в Хоризонт 2020. Ще се въведат фиксирани ставки за разходите. Сметната палата и комисията идентифицират много често грешки именно при разходите. Това няма да бъде вече така. Има упростявания и по отношение на дейностите и участниците а именно ще има много ясни указания за, чове... за разполагането на човешките ресурси за изпълните. Ще има ясни правила за участие и разпределяне на средствата в програмите. Реалните непреки разходи са също източник на грешки и за съжаление те ще останат такива. И накрая, покриването на разходите, това ще си остане основното правило за финансиране. Това ще накара бенефициерите да въведат системи за по-добра отчетност. На второ място, в доклада генералният директор от комисията казва, че нивото на грешки от, за малките и средни предприятия се е отвоил, а, а грешките, проистичащи от нови участници, са три пъти повече, отколкото миналата година. Ние не може да контролираме всички източници на грешки, но всички ние сме съгласни, че трябва да окажем повече подкрепа на малките и средни предприятия. Така ще подобрим нивото на иновациите в европейската економика. Много важно е, за да подобрим, да подобрим и условията на научния ландшафт в Европа. Изследванията са сложна област, но е много важно, но, но те са много важни за създаване на работни места в Европа. И трябва да поемем определен риск, ако искаме да постигнем поставените ни цели. Предизвикателство е да намалим грешките, но също така трябва да отчетем и нуждата за конкурентоспособна наука в Европа. Надяваме се да осъществим пробив, като осъществим възможности за съществени инвестиции в областта на изследванията и науката. Европейските данъкоплатци имат тези очаквания и имат правото да получат най-добрите резултати. Аз искам да ви уверя, че ще се застъпваме и за бъдеще, за повече информ... иновации, за една разумна и добре структурирана политика, ориентирана към иновациите. Това са нашите цели и се надявам, тези цели да бъдат постигнати при прилагането на програмата Хоризонт 2020. Аз ще отговоря на конкретните въпроси, но исках най-напред да направя това въведение, за да дам възможност на нашите колеги да зададат евентуално допълнителни въпроси. Благодаря, госпожо комисар за вашето въведение. Благодаря за факта, че вие подкрепяте подход, ориентиран към изпълнението. Аз а, съм докладчик по този доклад и се надявам на ползотворно бъдещо сътрудничество. Уважаеми колеги, откривам дискусията. Кой е първият колега, който иска да се изкаже? Госпожа Eh, děkuji za slovo. Já bych se chtěla zeptat, co se týče eh, transakcí s vysokým... Аз се вълнувам от въпроса за високорисковите операции. Бихте ли могли да ни кажете кои са особено високорисковите операции в момента? Благодаря ви. Ja, der nächste ist Jan Mulder. Бащията господин Мулдър. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че е някаква отеха за комисията, че като цяло равнището на грешка в комисията е по-низко от средното. Това е някаква отеха. Знаем също така, че седмата рамкова програма е много сложна програма, тъй като тя е съставен, съставена от редици индивидуални договори. Моят въпрос е както към Сметната палата, така и към комисията. Знам, че са приложени финансови корекции. Ако говорим за процента на грешки, включвате ли и финансовите корекции или не? И ако ги включвате, тогава защо се използва метода, който прилагате в момента? Вторият ми въпрос. Реалистично ли е да се смята, че може да се постигне процентна грешка от 2%? Реалистична ли е тази цел? Всяка година чуваме редица обяснения защо не е постигнат този процент, какво ще направите за подобрите положението. Въпросът ми е, има ли изобщо някаква надежда да постигнем тази наша цел или е крайно време Сметната палата или комисията да заяви ясно, че целта от 2% е нереалистична и може би трябва да си поставим по-реалистични цели. Благодаря ви. Добре, госпожа Аяла Сендър. Благодаря. Ви, господин председател. Thank you. И напред бих искала и, и аз на своя ред да благодаря както на госпожа комисария, така и на представителят на Европейската сметна палата за техните изказвания. Всички сме убедени, че научно-изследователската дейност е от ключово значение. Трябва да вземем предвид бъдещето и необходимостта да се подобри конкретно способността на европейските предприятия в бъдеще. Първият ми въпрос е насочен към представителят на Сметната палата. В освобождаването на отговорност за 2013 година се отчита равнище е, процент на грешка от 49%, което се равнява на, на грешките, установени по ОСП. Въпросът ми е дали методологията, която се използва по някакъв начин на практика е променила данните. Бих искала също така да знам Въпросът ми е отново отправен към Сметната палата. Дали новата методология, според вас, довежда до някакви по-различни резултати по отношение на процента на грешки, както и за, на вида грешки? Разбрах обясненията ви все пак бих искала да знам, предвид разминаването на данните, които ни предоставяте, смятате ли, че методологията, която използвате, е надежна? Следващия ми въпрос е към госпожа Гейган Куин. Можете ли да ни предоставите данни за процента на бенефициерите държава членка по държава членка за изпълнението на програмата през 2012 година, т.е. за реалните равнища на изплатени средства през 2012 година. И тук не говоря за отделните е, операции, защото знам, че от методологична гледна точка се отчитат грешки в операциите, но кои според вас са най-високо рисковите отрасли, подчертавам отрасли, а не а, операции и как смятате да подобрите освоемостта в тези отрасли? И сега бих искала да, да кажа няколко думи за забавянето на плащанията за малките и средни предприятия. Говорим не само за тежкото бюрократично бреме и за липсата на гъвкавост на, на а, процедурите, но също така и закъсненията за плащанията. Има ли някакво подобрение и смятате ли, че в рамките на хоризонта 2020 най-накрая ще се стигне до намаляване на тези забавения на плащанията за МСП? И накрая, Бих искал също така да знам дали окончателните бенефициери продължават да се оплакват от липсата на гъвкавост. В частност случаите, когато знаем, че а, отраслите наистина са много сложни. Или казвам с други думи, смятате ли, че окончателните бенефициери са се облагодетелствали от повече гъвкавост в процедурата на отпускане на средства, благодарение на тази промяна на методологията на контрол. Бих искал също така, госпожа, госпожа комисар, да ви благодаря за подобряването на метода на работа и в частност за доклада за изпълнение на програмата. Смятам, че това е много добра практика, която всички би трябвало да следват за пример. Благодаря ви. Колегин Андреазен. Thank you, Chair. I will refer also to благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да се спря на 49% чистота на грешките в операциите, които са били обект на аудита на Сметната палата. Ако се, окаже, че 50, близо 50% от всички операции са свързани с някакъв, отчитат някакъв проблем, това води до много негативни изводи за начина по който се изпълняват проектите. Бих искала да знам дали комисаря Греген Куин може да ни обясни как програмата Хоризонт 2020 година ще успее да преодолее тези проблеми. Как смятате да намалите частотата на грешки при транзакциите? Защото от 10 години не само говорим за упростяване на процедурата, но изглежда всички упростявания, които бяха приложени до момента, са недостатъчни. Така че аз бих искал много ясно да чуя обяснение как точно програмата 2000, Хоризонт 2020 ще разреши този проблем. Бих искал също така да, свър... да се спрем на въпроса за малките и средни предприятия. Частотата на грешки при тях е двойна сравнение с останалата част от политиката. Въпросът ми е на какво се, как се обяснява този проблем? Дали проблемът е на равнище на малките средни предприятия или проблемът е в комисията и в процедурите, които тя налага? Отново чувам един, винаги чувам един и същи отговор на този проблем. Ще упростим процедурите. Да, но явно трябва да обърнем специално внимание на МСП, защото именно тези предприятия ще бъдат основният двигател за економически растеж в европейската економика. Така че въпросът ми е какви специфични мерки сте предвидели за този вид предприятия. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Андреасен. Е, ще задам също един въпрос е, който е свързан с е, въпросите на госпожа Андреасен. Госпожо Копринсар, вие сте казали, че е, в рамките на Хоризонт 2020 са предприяти мерки за опростяване на процедурите и което ще доведе до намаляване на процента на грешката. В рамките на е, седмата рамкова програма много често от страна на малките и средните предприятия чуваме при оценката оприци, че нещата са твърде сложни, че след като веднъж вече са определени процедурите и правилата за дадени проекти, в последствие започват изменения правилата и критериите се променят, е, така че е, как бихте отговорили на тези оприци? Възможно ли е да се постигне стабилност и е, надежност, прогнозируемост по отношение на правилата, така че в рамките на хоризонт 2020 да има повече сигурност? Може би ще се издаде и нещо като наръчник е, който би могъл да бъде публикуван и онлайн е, на е, веб страницата на комисията, да кажем така, че малките и средните предприятия най-вече, но и всички останали бенефициери, потенциални бенефициери, да могат да се запознаят добре с правилата. Давам думата на докладчика. Междувременно колегите зададоха повечето от въпросите, които трябваше да бъдат зададени. Е, забелязваме една червена нишка е, е, във връзка с така наречените по опити за пълшални корекции. Това е и спорния въпрос между Сметната палата и комисията. Не бих искал да се намесвам в спора, но във всеки случай ми е интересно да разбера докъде сте стигнали вие, комисията и сметната палата, при уреждането на този проблем и е, може би да очакваме е, приближаване на позициите. Колежката Аяла Сентър сега. Ще задам още един въпрос във връзка с казаното от докладчика Пипър. Корекциите е, бяха споменати, да, бих искала да зная до каква степен механизма експост, наред с механизма екс-анте, би могъл да допринесе за подобряване на положението. Корекциите, естествено, могат да бъдат е, едно от средствата за упростяване, е, включително и е, за облегчаване на живота на малките и средните предприятия в рамките на рамковата програма. Естествено, ние мислим за това как ще се постигне подобрение и ни се ще това подобрение да бъде постигнато още от самото начало, в предварителната фаза. Въпросът е, че понякога в последствие се забелязват някои грешки, които би трябвало да могат в рамките на механизма експост да бъдат коригирани. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на комисаря, която ще отговори. Благодаря, господин председател. Действително, много бяха въпросите, които бяха зададени и те засягат и същи тревоги, които и ние споделяме. Защо нямаме разработен наръчник, който да бъде предоставен на заинтересованите страни по отношение на е, участниците в рамките на е, Хоризонт 2020, е, ние е, вече сме е, подготвили един такъв е, наръчник, който ще бъде много по-ясен, много по-удобен за ползване, но е, този наръчник е, е ще трябва да се ползва. Е, е е, в комбинация с е, финансовия регламент. И той естествено трябва да бъде съобразнен с е, финансовия регламент и ще излезе малко по-късно. Струва ми се, че по отношение на цялостната организация можем да очакваме един по-добър резултат. Ние се опитваме освен това да предвидим и един, една система от санкции в случаите, в които са нанесени щети, в които има недопустими е, е, слабости и наредности или нарушения. Собата е около 6 милиона за 2012 година. Когато говорим за Хоризонт 2020, е, е, трябва да отбележа, че имаме един общ център за подкрепа, за помощ, както по отношение на е, бизнес въпроси, така и по отношение на юридическите въпроси, по въпроси свързани с отчитането, с плащанията и така нататък. Тъй, че ние се опитваме по този начин да покрием целия спектър от е, проблеми, които е, тревожат, безпокоят е, получателите, бенефициарите и до голяма степен са източник на грешките. По този начин отговаряме и на вашия въпрос, свързан с координацията на отделните ресори. Да, госпожа Гресле многократно е поставила въпроса за отговорността. Господин Етингер отговаря за ИТЕР, но това бе решение на комисията още от самото начало. Поне първоначалното решение бе такава, че е, ИТР ще остане извън е, многогодишната финансова рамка. Така че е, в бюджета за изследвания и иновации не е включен проектът ИТЕР. Той има самостоятелен бюджетен ред. Грешките. Грешките е, бяха в центъра на въпросите, зададени от много от вас и какво можем да предприемем, за да намалим процента на грешките или частотата на грешките. Естествено, те са свързани и с персоналните, и с непреките е, разходи, и с е, е, сроковете. Всичко това се подчертава и от сметната палата, а именно става дума за високо рискови транзакции – Ние много бихме искали да имаме една един наставка. Надяваме се на подкрепата на Европейския парламент в това отношение и по този начин ще е, можем действително да намалим процента на грешки. А това очевидно интересува всички нас. Идентифицираните грешки са 41% по отношение на персонала, 23% по отношение на непреките разходи. Виждате какъв е, каква е степента на риска и действително става дума за висок риск. Много от въпросите се отнасяха до това, че заложената първоначално е, грешка от 2% е, е нереалистична. Наистина, е, по-настоящем е невъзможно да е, гарантираме една такава е, грешка, е, процент на грешката 2 и под 2%. Проведохме е, много оживена и противоречива и спорна дискусия е, е, за това как можем да подобрим положението и какво бихме могли да направим за падане на процента под 2. Госпожа Янесън е участвала в такива дискусии. Естествено, може би и комисията или Европейския парламент ще ни помогне да постигнем именно първо финализиране на тази много продължителна теоретична дискусия и постигане на положителен резултат на практика. В рамките на Хоризонт 2020 ние се целим опростяване на правилата, да, прави сте, когато казвате, че от години комисията говори за упростяване, за а, а, на разпоредбите, на процедурите. А, и аз мисля, че това се отнася не само до а, проектите и правилата в рамките на нашата а, програма и в нашата област, но изобщо в всяка администрация на различни равнища. Въпросът е, е тази заложена в рамковата програма тенденция за опростяване наистина да стане част от практиката и да ни помогне да намалим процента на грешката. Може би ще ми напомните, ако съм забравила да отговаря на някои от въпросите. Мисля, че един от въпросите е, е, се отнасяше до е, единната ставка. Господин Пипер прецизира въпроса. Сметната палата не желае да приеме едно такова предложение и твърдение, че при една а, корекция с една единна ставка или обща ставка, а, процента на грешката би могъл да бъде и по-нисък. В продължение на години сме водили а, тези а, разговори с Сметната палата. би било хубаво да постигнем някакво разбирателство или най-малкото да получим един категоричен отговор. Ние нямаме такива е, единни ставки за корекции в е, рамките на нашата генерална дирекция. но между нас и Сметната палата няма конфликт е, специално по този въпрос. Mhm. Okay. Ja, ja, the, the flat rate corrections, die äh, lösen immer wieder Diskussionen aus. Äh. Явно има различни концепции между Сметната палата и комисията. Господин Балко, може ли да обясните съвсем накратко каква е вашата концепция, за да може ние като парламент да си изработим нашето мнение? Да, благодаря. Няколко думи по повод на въпроса. Мисля, че точно оцелихте въпроса като попитахте, а именно господин Молдер попита а, какъв е метода на корекциите. Имаме комплексен механизъм, имаме няколко инициативи всъщност за корективни мерки. Обяснението е много добре. Хубаво е да се прочете и отговора на комисията, за да се разбере как се обещетяват, как се възвръщат средствата на бенефициерите. Е, комисията изчислява грешките само в остатъчния риск, когато става дума за възвръщане на средствата. Ние, Сметната палата, определяме прага на същественост по международните стандарти, по международните, международните одитни стандарти. И това е прага, който ние прилагаме. Но тъй като одитът е колективна дейност, аз ще дам думата на моите колеги. Урб, господин Урбанич е извършвал одити, той се е занимавал с тези въпроси. А господин Хали също може да вземе думата. Той е шеф на отдел в Сметната палата. Благодаря. Сега, както разбрахме, 49% от транзакциите са били с грешки за 2012 година. Това е увеличение с 11% от 2011 година. Това е процента, транзакции, в които е имал, където е имало качествени или некачествени, окачествими е, или неокачествими грешки. И всичко това естествено има въздействие върху третирането на грешката, т.е. начина по който, по който грешките биват окачествявани. Както разбрахме, нивото на грешки е 3,9% и това е а, оценката на грешки като са взети предвид, където се взет прага на същественост, грешки в които прага на същественост е бил под 0,5%, те не са взети предвид. Сега, сравнението между 2011 и 2012 година сочи, че имаме извадка, която сочи един и същи процент, 49%. Нямаме обаче обяснение за това, защо са взети именно 49% през 2011 година по старата методология и същия процент транзакции по новата методология. Това е по-скоро случайност. Сега за корективните действия. Корекциите не са взети предвид в анализа на Сметната палата. Това са корекции, които са се случили по, по инициатива на комисията. Но тези корекции не са взети предвид. В доклада на комисията те са единствено взети предвид, когато се е направил анализ на остатъчния риск на грешките. Господин Харти. Благодаря, господин Палко. Господин Орбанич каза всъщност вече а, повечето, от което аз исках да кажа. 49%. Това са трансакциите, където е имало грешки. Това а, не е резултат от смяната на методологите. Това според мен е нормалната ситуация. Тоест е, нямаме кой знае каква промяна в нивото на грешки от едната в другата година. По отношение на корективните мерки, ние прилагаме е, счетоводните стандарти, международните счетоводни стандарти, но аз мога да се позова в, е, на приложение 1 от, към първа глава, там може да се види нашата методология, много ясно обяснена, така както ние я прилагаме. Благодаря, казва председателя. Това беше едно много полезно обяснение. Госпожо комисар, може ли вие да ни представите? вашата визия. Няма всъщност разлика между нашите две позиции. Искам само да осветля един елемент, а това е именно забавянето в плащанията. Имахме, имаме цели в програмата за предварително финансиране на 45 дена. Имаме цел сега да намалим предварителното плащане на 30 дена в хоризонт в Хоризонт 2020 мисля, че се движим в същата посока. В предишната програма за големи проекти имахме цел 150 дена. Сега смятаме да, го, да намалим тази цел на 90 дена предварително плащане. Господин Молдер, само два коментара искам да направя. Аз не съм експерт. Не мога да се сравнявам с е, колегите. Но, както разбираме, имаме промяна на методологията. Това обаче осложнява сравняемостта на нивото грешки. И както разбираме, Сметната палата не взима предвид финанси... финансовите корекции. Това за мен не е логично. Когато имаме ниво на грешки около 4%, а, когато имаме около 4%, след което имаме коригиращи е, действия, а, тогава би трябвало грешките, нивото на грешки да спадне. И а, тогава коригиращите действия би трябвало да се вземат предвид. Е, това просто това е логиката. Следващият оратор. Госпожа Ява Сендекс. Благодаря ви. И аз благодаря на госпожа комисаря за предоставената от нея информация относно периода на плащания. Въпросът ми е дали говорите за цялата програма или говорите за сроковете за плащания, които засягат в частност МСП, защото именно те имат най-големи проблеми с ликвидността на годишна основа за тях се оказва много трудно да продължат а, своята оперативна дейност, ако има забавене от над 3 месеца в плащанията. Също така, относно ИТЕР, казахте, че новата система дава добри резултати. Да, но ако ИТЕР се изтегли от, основ, от вашата дейност, а съм съгласна с вас, че ИТЕР предвид това колко сложно е функционирането му е особен случай. Но ако извадим ИТЕР от уравнението, кои други отрасли, с които се занимавате, са най-високо рискови? Тоест, ако оставим ИТЕР на страна, кои са най-високо рисковите отрасли? било то на равнището на предварителният анализ, на оперативните, на оперативното освояване или на експост проверките. Кои са, най-високо равни... кои са отрасите с най-високо равнище на риск и кои съответно са отрасите, които би трябвало да са обект на най-строг контрол за ефикасност. Благодаря ви. Благодаря. Колега Пипер, вие, доколкото разбирам, нямате повече въпроси. Тогава давам думата на госпожа комисаря. Благодаря ви. В отговор на вторият въпрос, както вече казах, винаги ще се сблъскваме с рискове и разбира се, тези рискове са най-високи в разходите, свързани с персонала. И ми се струва, че предприехме много сериозни мерки в рамките на новата програма с цел намаляване на риск в тази област, колкото е възможно. А по отношение на целите за сроковете за изплащане не засягат само МСП, а всички програмата като цяло, т.е. всички заинтересовани страни. Okay, Herr bitteschön. Of course, I would like it. Господин Балка. Да, я ще се опитам да добавя а, няколко думи в отговор на коментара на господин Мулдер. Би трябвало да обсъдим този въпрос въз основа на целият бюджет и на цялата разходна част на бюджета на Европейския съюз. Говорим за бюджет от а, 178 милиарда евро. А, тук говорим за една програма, която засяга само 11 милиарда евро, посветени за нужно на дейност и 6 милиарда евро, посветени на на международна помощ. Изгоди да оказано, общо 17 милиарда евро са засегнати от тази промяна в методологията. И този нов подход е напълно съвместим с досегашните практики. Не взимаме предвид финансовите корекции, извършени в рамките на съответната финансова година. Като всички области на смесена или несмесена отговорност се, са обект на контрол. всички отрасли, в които има високо равнище на колебание, са елиминирани от тази проверка. Но отново ще помоля колегите да вземат думата, защото смятам, че ни трябва един колективен подход, за да разрешим този проблем, с който се сблъскваме. Моля, имате думата. Добре, мисля, че е, тук на това място можем да приключим с дискусията. Благодаря много на госпожа комисаря за това, че отговори и в писмен вид на въпросите, които бяхме представили предварително и за участието в дискусията. И много се надявам, че действително ще успеем с тази е, благородна задача да упростим нещата, така че да допринесем за едно по-добро развитие в рамките на Хоризонт 2020. Разбира се, благодаря и на господин Балко, член на Европейската сметна палата. Благодаря и на всички негови колеги от екипа. Приключихме с тази точка от дневния ред и преминаваме към следващия въпрос, който трябва да разгледаме, а именно годишен доклад за 2012 година Европейска инвестиционна банка, но а, се наложи да отложим разглеждането на тази точка. Е, така, всъщност стигнахме до края на днешното заседание. Следващото заседание на комисията ще бъде на 16 декември 2013 година в 15 часа. Брюксел. И така, благодаря на всички участници. Закривам заседанието. До следващия път.